majestät im namen aller abgeordneter des europäischen parlaments heiße ich sie herzlich Ваше Величество, от името на всички депутати в Европейския парламент искам да ви приветствам в Страсбург. За нас е огромна чест това, че посещавате Европейския парламент вече за трети път. По този начин ни давате знак за своето доверие и приятелство. Преди малко повече от година започна арабската пролет. Започна с големи надежди, надежди за демокрация, за върховенство на закона, за свобода на словото. Беше взето решение да се запази репутацията на йорданския народ, вие допринесохте за провеждането на редица реформи в страната. И вие станахте партньор и приятел на йорданския народ в този процес на трансформация. И економически реформи, и политически реформи, свързани с отварянето на страната. И в тази връзка може да разчитате на нас. На 20 юни 2011 година вие подкрепихте провеждането на парламентарни избори, като бъдат включени активно всички партии и възоснова на парламентарното мнозинство да бъде сформирано правителство. Ние приветстваме, че факта, че вие така ясно се застъпихте за принципите, свързани с демокрацията и върховенството на закона. По този начин ясно ще се покаже, че страната ви е срещу насилие, срещу екстремизъм и тероризъм. Ние като приятели и партньори ще ви подкрепяме, така че думите да се превърнат в дела и обещаните реформи да бъдат изпълнени. За Европа Йордания е една страна, с която ние имаме добро приятелство. През последните седмици вие се ангажирахте да посредниците между Израел и Палестина, така че двете страни отново да се върнат на масата на преговорите. И това потвърди нашата увереност във вас, за това, че ние във ваше лице можем да видим партньор, с който заедно да се борим за мир и демокрация. И така, ние с нетърпение очакваме вашето изказване. Bismillah ar-Rahman rahim Mr. President, distinguished members of... Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, искам да ви благодаря за сърдечното посрещане. Връзките между Йордания и Европа са стабилни и от наш об, общ интерес да осигурим просперитета и стабилността на страните, които са съседни и на нас, и на вас. Трябва да се постигне управление, каквото хората заслужават, заслужават да се уважават тяхното достоинство, да се постига напредък, да има мир и сигурност. И с надежда, именно с надежди за бъдещето, се изправим пред вас днес. В арабския свят продължава арабската пролет. Тя няма да приключи до края на сезона, няма да приключи и до края на годината. Предизвикателството е преминаването от протестите към програмите, от критиката към националните стратегии. В различни страни ще бъдат избрани различни пътища. В някои от страните се провеждат дебати, търси се консенсус. На други места се виждат бурите на разделението, които водят до нестабилност и насилие което се отразява на целия регион. Съществуват и външни действащи лица, които се опитват да се възползват от нестабилността. Рисковете и несигурността са съвсем реални. Но мисля, че говоря от името на милиони души, когато казвам, че арабският свят вече се е събудил и че върви към положителни промени. Признаците за това са видими. Вече, де, де, вече десетилетие хората в региона задават въпроси, повишават надеждите си, искат да се присъединят към глобалния свят по отношение на правата на жените, на глобалната свързаност. Изправени са пред глобални кризи економически кризи, кризата с цените на горивата и на храните. Тези кризи се отразяват зле в арабския свят и се налага деца да напускат училище, за да могат да заработят нещо за семейството си и е, не могат да се подготвят за по-добра работа, а тята или иначе не се предлага. Това са много младежи, стотици милиони младежи. Нашата демография е по-различна от тази на Европа, но има и нещо общо. Младите, днешните млади, са 100% от нашето бъдеще и затова не можем да си позволим да оставим дори и един младеж да чака да дойдат възможностите. Затова хората се опитват сами да си извоюват възможности, опитват се да премахнат бариерите и да постигнат реформи. Миналата година се предприеха конкретни стъпки, за да се постигне диалог и конкретни действия един от първоначалните елементи на тези реформи бяха бе Конституцията. Миналата година една трета от Конституцията ни бе променена. Нови разпоредби, които засилиха представителността на парламента, защитиха гражданските права и свободи задълбочиха разделението на властите. Има и разпоредби за изборите, национални и местни, както и разпоредби за новия Конституционен съд и за независимата изборна комисия. Следващият ни тест ще бъде свързан с изборите за президент. Като гарант за процеса на политически реформи. Призовах и правителството и парламента да спазят сроковете и да финализират оставащите елементи от законодателството възможно най-бързо, без по никакъв начин да жертват приобщаващият елемент на процеса. Само ако работим заедно, можем да изградим бъдещето си. И трябва да го направим така, че страната ни да остане една сигурна страна, една страна, която се развива добре въпреки нестабилността в региона около нас. Затова са ни необходими реформи, основани на консенсус. Необходими са структурни реформи, политически, правни и социални, които да гарантират правата и свободите на всички граждани в страната. Посредством този процес е, Йордания има шанс да се изгради като образец за останалите страни в региона. И аз съм убеден, че 2012 година ще бъде ключова година за политическите реформи в моята страна. Сред най-важните стъпки е изграждането на жизнен политически живот. Има не само едни избори, които предстоят, винаги ще има следващи избори и бихме искали на всички избори системата да работи добре. И тук много високо ценим признанието, което получаваме от Европейския съюз. Само преди два месеца новата работна група Европейски съюз Йордания се срещна за да обсъди ключовите елементи на реформите ни, а именно демократичните институции, е, гражданското общество, заетостта, економическото развитие, хуманитарната помощ и прочие. Следващият месец ще отбележи 10-та година от споразумението ни за асоцииране – споразумение, което отвори възможности за създаване на заетост и за достигане до пазари и за двете страни по споразумението. И се надявам през следващите години партньорството ни да продължи да процъфтява. И така, въпреки регионалните конфликти, Йордания продължава да работи за постигането на своите вътрешни цели. Но, уважаеми приятели, ако искаме сигурност в региона, ако искаме той да процъфтява, не можем да си позволим още едно поколение да трябва да чака създаването на палестинска държава. years ago, преди 10 години. Арабските държави единодушно се изказаха в подкрепа на постигането на справедлив мир. Решихме да гледаме напред, а не назад, да търсим споразумение, да търсим приемане. Арабската мирна инициатива е призната от всички приятели на мира – по света, включително и от Европейския съюз и други членове на четворката. Необходим ни е и ангажиментът на Израел. Арабската мирна инициатива се основава на единственото възможно решение, а именно две държави, една до друга, държави, които гарантират достоинството на гражданите си и тяхното право за самоопределение една независима Палестина, със столица Източен Ерусалим. With... Необходимо е крайно споразумение съответствие с резолюциите на ООН и разрешаване на всички е, спорове за статута. Тази инициатива предлага на Израел мир и приятелски отношения с всички съседи на Израел. Целият ислямски свят подкрепя тази инициатива. Вече 10 години тази инициатива е на масата на преговорите, подкрепена от 57 държави. Необходимо е да се постигне тази важна промяна в света. Трябва да се каже на Израел, че преговорите не могат вече да чакат. Не можем да чакаме, нямаме време за това. Арабската пролет се бори именно за уважение към индивида. И нищо не се възприема като по-голямо нарушение на този принцип от окупацията от страна на Израел. Колкото по-дълго чакаме, толкова по-големи са и опасностите. Ако прекусим границите, ако стигнем а, отвъд момента, до който е възможно да се договори решение в рамките на две държави, ще загубим изключително много. Йордания смята, че е нейн морален дълг да се бори за разрешаването на ситуацията в Близкия изток тази година е, успяхме да свикаме преговарящите обратно към преговорите е, вече няколко пъти. Това нямаше как да стане, ако не бяхме мобилизирали подкрепата, ако не бяхме поддържали натиска да се постигне мир и ако не бяхме действали активно и енергично. И през последните две години Европейският съюз е изключително ценен приятел и на двете страни, опитващи се да договорят мира в Близкия изток. Малко по малко се дава възможност на страните по спора да подновят преговорите. И тук партньорството с Европейския съюз е от решаващо значение. Европейският съюз предприе принципни стъпки за постигане на решение в рамките на две държави и за преодоляване на бариерите пред него. Вие много добре разбирате глобалния риск от продължаващите конфликти. Много добре разбирате и световните ползи от мира. Имате много опит в изграждането на демократични институции, в изграждането на сигурност и доверие. И искрено се надявам, че ще можете да използвате целият този опит в предстоящите дни. Уважаеми приятели, тук говорим за много народи, но за един съседски регион. Това е предизвикателството в Близкия изток. И от предизвикателството идва и а, силата, която може да се извлече, защото този регион може да стане стабилен и економически проспериращ. Може би не е лесно да се постигне това, но заедно разполагаме и с волята, и с мъдростта, която може да доведе до успех. Само заедно можем да постигнем успех. Благодаря. Ваше Височество, благодаря ви за вашата реч, благодаря ви за това, което казахте. Аплодисментите на колегите в залата показа, че съществува единодушие между линията, която представихте и линията на Европейския парламент в рамките на сътрудничеството. Сътрудничество не е само между Йордания и Европейския парламент, а и по отношение на ролята, която може да играе вашата страна ам, в целия регион. Всичко това а, беше подчертано във вашите а, думи и а, вие почетах още веднъж посредническата роля на Йордания при решаването на конфликта между Израел и Палестина. Искам да кажа а, и да подчертая нещо, което беше изразено чрез аплодисментите. Ние сме за развитието на ние сме за едно економическо, социално справедливо развитие в региона, да и за това а, ние а, сме насочили нашето внимание като наш партньор в Близкия изток. Ние сме отправили взор към вашата страна. Благодаря ви.